полунощ. Вече документите са качени в интернет. Благодаря на малобройната, но внимателна аудитория и това беше последното ми председателство на, на нощно заседание. Закривам заседанието.